заседанието. Ако няма коментари и бележки по тези кандидатури, те ще се смятат за одобрени. Компетентната комисия ми е изпратила поправка в текста внесен в Европейския парламент. Тази поправка ще бъде приета, освен ако в рамките на следващите 48 часа група от 40 или повече депутати не поискат вод. Това е обичайната процедура. Следващата важна точка в дневния ред е самия дневен ред. Вие получихте последния проект от дневен ред, утвърден от председателския съвет на 17 септември.